Майкро, плиз. Благодаря. Споразумението, което се подготвя от правителствата и кредиторите, ще доведе до налагането на още строги мерки. Правителството на Сириза каза, че и някои от партиите в коалицията казва, че те ще скъсат меморандума. Отново ще пострадат обикновените хора. Те са онези, които трябва да приемат допълнително намаляване на доходите им, на пенсиите им и увеличаване на вноските. Правителството казва, че трябва да се присъединим към реалния свят, но това означава повече страдания, повече съкръщения, повече ограничения. Ние трябва да имаме предвид, че сме изправени пред капитала и че трябва да се приборим с него. Благодаря ви. Сега давам думата на първия заместник председател на Европейската комисия, господин Тимерманс и на госпожа Калина Лукашевица. Искам също да кажа, че искам да приветствам с добре дошли в галерията за посетители делегация от парламента на Индия, ръководен от господин Шимали Сумитра Махаджан. Guidata dall'onorevole presidente dell'OC eh, който е председател на Лок Саба. Индийската делегация е тук по покана на председателят за укрепване на връзките между двата парламента. Срещите между Локсава и Европейският парламент съществуват от 1981 година. Важността на Индия се нараства непрекъснато, както се вижда от стратегическото партньорство, което беше установено през 2004 година. Делегацията ни за връзка с Индия реализира редица посещения в Индия, последното от което през месец март